Колегас, ah, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Tenemos... Е, е, колеги, сега пристъпваме към обяснения на вота. Е, сега ще изслушаме обяснение на вотове. Бих искал да напомня на всички, че съобразно процедурата те могат да обяснят вота си писменно също. И за това, ако не възразявате, е, в последствие те ще бъдат отразени в протокола. На първо място имаме обяснение по вота е, за рамковото споразумение, за интеринституционалното споразумение между парламента и комисията. Е, всеки изказващ се ще разполага с две минути. На първо място ще чуем господин Клемете Мастела, който обаче има една минута за изказване. No está el señor Mastela. Tiene la palabra. Господин Мастела отсъства. Scusi, Sì. Eccomi. Signor Mastella, tiene la palabra por un... Господин Мастела, имате думата за една минута. Благодаря. Чува ли се? рамкото споразумение, което... Мисля, че не се чува, господин председател. Много е шумно. Чува се, чува се. Рамкото споразумение. за укрепване на ролята на парламента след влизането в сила на Лисабонския договор, ние дадахме доверие на президент, председателя Барозо, като надяваме, че той ще спазва нашите прерогативи, ще ни приобщава към взимането на решението. Надяваме се, че тук в този форум ще се води диалог по основните въпроси и всички предложения а, за решения. Това ще даде конкретно изразение на всяко една законодателна инициатива. А, сътрудничеството между институциите трябва да става по демократичен път, път чрез специално партньорство в, името на, в интерес на Европа. Комисията и парламента е, сме отговорни, особено ние, които сме преки избраници. С това приключвам и се надявам, че комисията, парламента, е, националните парламенти и правителствата трябва да работят, за да изградат Европа на гражданите през следващите пет години. Благодаря господин Мастела, господин Посълт. Господин председател, аз гласувах за рамковото споразумение за сътрудничество между парламент и комисията, което бележи един исторически напредък, но гласувах против резолюцията, защото вчера я получихме, не можехме да обсъдим. И, а, знаем колко важни са подробностите. Имам някои съмнения, някои резерви по отношение на сътрудничеството, на парламентарния контрол и следователно и бих искал да се внесат някои корекции. Разбира се, парламент има повече правомощи и затова сега трябва да води по-тясно сътрудничество с комисията, но ние трябва да наложим повече демокрация в самия парламент. Господин Даниел Хан, Ханан. Благодаря, господин председател. Никой в тази зала не може наистина да повярва, че от 500 милиона европейци тези 27 кандидата са най-квалифицирани за да бъдат европейски комисари. Е, комисията има изключително големи правомощия. Тя е изпълнителна власт в Европейския съюз, но едновременно с това има и законодателна инициатива. Е, кой обаче ще определим, за да упражнява тези правомощия? Е, цяла поредица от компромисни кандидати, назначени от правителства за благодарност за направени услуги или чисто и просто за да вървят нещата. Пример – е, кандидатката от моята собствена страна, барон Аштън, баронес Аштън. Е, ние е, чуваме, че всъщност имала проблем, защото не говорила френски. Господин председател, това е най-малкият недостатък. Баронеса Аштън никога не си е направила труда да се изправи пред народния избор. Как Европейски съюз може да дава уроци по демокрация на Ливан или на Куба, при положение, че тази дама, която ръководи нейната външна служба, Европа е един чиновник, който никой никога не е избирал. Баронеса Аштън и е, е, нейната приятели, които са федералисти, твърдят, че ние сме антиевропейци. Обаче, ако нейните приятели, които са против ядрените оръжия, бяха спечелили, тогава нашия континент още ще, ще да бъде разделен под тиранията на марксизма. Нито един европеец, нито един истински демократ, е, е, председателя прекъсва говорящия. А сега да давам думата е, за обяснение по вота за по колегиума на комисията. Господин Спастик има думата най-напред. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Iš tikrųjų irgi noriu pritarti ir. Благодаря, господин председател. Аз също така бих искал да поздравя новият колегиум, новата комисия, но искам да привлека вниманието на всички към няколко факта, които бяха забравени по време на дискусиите в отделните групи и в пленарна зала. Имам предвид процедурата по подбора. Докато говорихме в моята политическа група, аз Подчертах, че кандидатът трябва да бъде подкрепен поне от две трети от националния парламент, когато става въпрос за кандидат а за европейски комисар. Това е едното. Другото, също толкова важно, новата комисия трябва да обръща изключително голямо внимание върху защитата на европейския бизнес от вноса от страни, които не желаят и да чуят а за ценностите, които ние уважаваме. Демократичните ценности. Ето това е нещо, което ние искаме да бъде подкрепено като политика, политика на Европейския съюз, за да защитам нашите членове. Да, благодаря господин Ханан отново, за да продължи там, където спря преди малко. Благодаря господин председател. Беронеса, Аштън и нейните приятели федералисти ни обвиняват за антиевропейци, но ако те като пацифисти на времето бяха спечелили битката, щяхме да продължим да бъдем разединени в Европа и да страдаме от марксистската тирания. Нито един истински демократ не може да подкрепи такава кандидатка и да гласува от гледна точка на европейската интеграция. Парламента сам си произнася присъдата. Добре, колеги. Пак по отношение на избора на комисия давам думата на Ива Заники. Много съм доволна да гласувам за тази нова колегия защото това са много добре подготвени мъже и жени с ясни конкретни програми. И пред... искам да поздравя работата на Антонио Таяни, който е, е, е допринесъл много за европейската индустрия и като заместник председател на Комисията по развитие искам да подчертая а, моите впечатления от комисарката Георгиева. Наистина много способна жена, която а, беше изслушана в Комисията по развитие. Направи много впечатление. Благодаря, госпожа Заники. Сега господин и, ако добре чухме, и я. Благодаря, господин председател. А, Предвид големите предизвикателства, пред които е изправена Европа, ние се радваме, че комисията най-сетне може да започне работа. Много е важно да има добро сътрудничество между комисията и парламента, за да може всички предприятия и инициативи да се осъществяват. До подписаното споразумение дава една добра основа а, и ще даде възможност на парламента да играе своята роля в рамките на процеса на съвместно вземане на решение. Ние трябва а, енергично да сътрудничим с комисията в дух на доверие, но и, но и на критичност. А, а, в крайна сметка нито едно решение не може да бъде взето без парламента и се надяваме, че отново ще имаме възможност да обсъдим споразуменията с SWIFT. Господин Антониоти, благодаря, господин председател. Колеги, гласувах за комисията Баросо, защото съм уверен, че те ще могат да се справят с предизвикателствата, които, пред които ни изправя економическа и финансовата криза с решимост и е, дързост. Има, е, радвам се, че някои теми, на които особено държа, бяха разгледани с особено внимание. Например, регионалната политика, която има основно значение за развитието на нашите територии, за техния економически е, растеж. Същото се отнася за реформата на европейския бюджет знаем, че има, че положението в някои градски региони е наистина безпокояващо и им, има специални финансови инструменти, които помагат това положение се реши и се радваме, че комисията обръща внимание на тези теми. Благодаря. Сега господин Чернецки.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 Просто е, защото нямам избор. Е, просто в комисията все още има много проблеми. Аз е, не мога да подкрепя комисия, където има комисар, който едва сега учи елементарни неща. ако беше студент, който се явява на изпит в университета, е, щеше да напусне залата и да не получи диплом. Аз не мога да подкрепя комисия, в която датския комисар иска да затвори мините в моята страна, например, и това е само едно от нещата. И за това аз гласувах против. Мисля, че има значителна въпросителна, която висне на тази комисия. Да, аз гласувах против назначението на новата Европейска комисия, просто защото се продължава е, по същия неолиберален път на развитие, е, който вече доведе до една катастрофална криза в капиталистическата економика на много европейски страни. И е, тази така наречена Европейска нова комисия може би ще се окаже същата стара гвардия с новите е, либерали от Баросо с такъв етикет. Те продължават да дерегулират, те продължават да приватизират е, и е, това се прилага от европейския голям бизнес с катастрофални последици за живота на работниците, с масова безработица и с намаление на техния стандарт. В Ирландия под ръководството на Европейската комисия беше прието, обаче работническата класа класа ще плати цената, докато е, банкерите и спекулаторите бяха спасени. Е, работниците в Европа, в бедната Европа, се мобилизират против тази катастрофална политика за същинска, демократична и социална Европа. Т.е. трябва да се противопоставим на политиката на тази новоназначена Европейска комисия. Благодаря ви, господин председател. Е, сега за обяснение на вота давам думата отново на господин Ханан.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 Имаше много изказвания да се гласува против комисията. Искам да кажа, че тази комисия ще продължи да работи за присъединяването на Турция към Европейския съюз. А ние отлично знаем, че мнозинството европейци са против това присъединяване. Новата комисия е за емиграцията на десетки милиони е, хора в Европа, което означава нови милиони безработни. Нито един от новите европейски комисари няма намерение да направи каквото и да било, за да премахне дефицита на демокрация. Това е, са достатъчно причини да гласуваме против. Благодаря господин Сперони. Благодаря. Ние не получихме конкретни и задоволителни отговори а, по а, отношение на законната иммиграция от страна на комисията и само това е достатъчно да не одобрим нито избора на комисията, нито нейната програма. Има и друг факт комисията и нейният председател не желаят да. Малко с нежелание приемат някои законодателни инициативи на този парламент, което е едно нарушение на демокрацията. Ние сме пряко избрани от граждането и да не се зачита нашата законодателна инициатива, особено след член, член 225 е незачитане на демокрацията, особено страна господин Баросо. Господин Камал. Благодаря, господин председател. Като погледнем галерията от портрети на кандидатите а за комисари, съвсем естествено е някои да кажат а, а, тези са чудесни, тези са средна категория, тези са макар и малко, но ужасни. Но ние, като членове на Европейския парламент, не можем все още да гласуваме индивидуално за всеки комисар по-отделно. И трябва или амблок да гласуваме, одобрявайки ли и ги или отхвърляйки цялата комисия. Но, господин Баросо, каза, че Европа трябва да реагира адекватно на кризата. Нека да направим нещо по-добро. Нека да проверим какъв е ефекта, какви са резултатите от прилагането на всек, всеки регламент, на всяка директива, за да видим какво става с предприемачите в Европа, да видим дали средствата, които изпращаме на, в трети развиващи се страни, имат ефект или не. Това ще е добре. Благодаря ви. Една минута за господин Дива. Ораторът не използва микрофон. Благодаря, господин председател. Аз бях избран от хората, живеещи на юго тук в моята родина, с много ясни цели. Да се премахне липсата на отговорност, да се премахне мъглата и затъмнението около всичко, което се случва в комисията. Но, господин председател, това означава, че всеки комисар сам по себе си е отделна политическа личност, уникален или уникална. Ето защо всеки един трябва да допринесе по свой собствен начин а за прилагането на законодателството на Европейския съюз и на общ, общностите. Но, за съжаление, ние не гласуваме по начина, който би ми харесал, за това аз се въздържах. Благодаря, господин Дива. Господин Клърс, сега има думата. Господин председател, аз гласувах против новата комисия, защото нищо не показва, че тази нова комисия ще намали пропаста, която съществува между европейския гражданин, европейските институции и Европейската комисия в частност. Аз е, и слушах е, кандидат комисаря, който отговаря за разширението по време на неговото изслушване – Той не каза нищо за присъединяването на Турция към Европейския съюз и от пет години е така. Е, Европейската комисия иска повече миграция и иска да се намесва в е, много въпроси. Това е достойно само за съжаление в рамките на Лисабонския договор. Е, ето защо перспективите далеч не са утешителни. Господин Патен. Благодаря ви, господин председател. Аз водих против комисията, защото не искам е, е да бъда ръководена от Европейската комисия в какъвто и да било състав, обаче най-особено от тази, защото някои от членове на комисията са били членове на компартията е, или са били свързани с такива партии. Например, господин Баросо, Черкович, Фюле и Потърник и не, съвсем не назовавам всички. Баронеса Аштон беше ковчежник на кампанията е, за разоръжаването, което беше е, изцяло финансиране от е, е, комунистическия блок. Е, тя не може да отговаря за външната сигурност и политиката на отбрана. Благородната баронеса е ръководила, е, е всъщност е подромвала е, е, е, защитата на собствената си страна е, и при положение, че е имало най-голяма заплаха, ядрена заплаха. Аз мисля, че полека Европа се плъзга към катастрофа. В момента ни ръководят е, колаборационисти на комунистическия режим. Господин Кели има думата. Е, Благодаря, господин председател. Аз гласувах за комисията, защото взех предвид обстоятелствата и прецених, че трябва да го направя но беше вече споменато от доста колеги, че е по-добре да се разработи нова система, така че да можем да гласуваме за всеки комисар по-отделно, а не амблок. Защото ще можем да оценяваме качествата на всеки по-отделно и това е много по-точно. Това е момента и ситуацията, която трябва да бъдат променени, за да може всеки един кандидат за комисар да бъде преценен по своите силни и добри страни. Но междувременно аз очаквам да работя колкото се може по отблизо с комисарите през следващите пет години. Благодаря и Последният колега, господин Рубик, ще обясни причината за своето гласуване. Господин председател, радвам се, че има консенсус в парламента. Много от нас изразиха из, е, мечтата си Европа да става все по-силна. Това е чудесно, защото всички го искаме. Само една Европа с много високи резултати може да бъде истински социална Европа. Чух и председателя на комисията да казва такова нещо. Важно е да работим а за да подобрим обучението, квалификацията, инфраструктурата в Европа, да поставим ударение върху научните изследвания и развойната дейност – за да могат живеещите в Европейския съюз да стават все по-интелигентни, за да могат да стават от по-бедни по-богати. Благодаря. Това бяха доста наброй обяснения за гласуване и така приключваме до 3 часа. Тоест след 20 минути ще продължим работа тук в пленарна зала. Благодаря.